последни, а, за последното изказване. Има 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на, работ... на специалната група за защита на конкуренцията, работя с вас в тясно взаимодействие. Надявам се, че онези, които следиха дебата тази вечер, са разбрали нещо, което ми се струва, че се очерта във всеки въпрос, а именно, че Европейският парламент оказва възможно най-категоричната подкрепа на конкуренцията и че е за безпристрастна неутрална защита и спазване на правилата за конкуренция. Но също така и че политиката за конкуренция подпомага редица други области и е свързана с тях. Разбира се, искам да ви благодаря и за търпението, защото по редица въпроси не бях достатъчно конкретна в отговорите си. Надявам се, че ще се върнем на тези въпроси. Опитах се да ви покажа моите ценности и принципите, които ще следвам и че това ще бъде основата за нашето сътрудничество. Надявам се, че онова, с което ще си тръгнат следва, проследилите това изслушване, е значението на конкуренцията за стимулиране на растежа, инвестициите, и за създаване на работни места. Надявам се, че не е останало, е, не е останало неразбрано и значението на цифровата економика. Значението на конкуренцията и там и недопускането на злоупотреба с господстващо положение. компютрите като че ли си имат а, свой живот. По време на своята подготовка, може би не трябва да ви го казвам, научих много съкръщения и различни жаргонни израза. И се замислих какво ли пък, какво ли означават тези неща какви принципи лежат в израза window mounting decision, защото производителите са създали картел, в който са се споразумяли за цената на window mounting. Това решение е довело до глобата на няколко големи предприятия. След като прочетах това, се почувствах доста смирена. Мисля, че сътрудничеството между нас може да бъде много обещаващо. Бяха зададени въпроси за това докъде стига конкуренцията, е, законодателството и регламентацията. Очевидно може много да се постигне, когато се работи в взаимодействие между парламента и комисията. И както казах няколко пъти, обещавам да водя диалог с вас. Аз съм дъщеря на двама свещеници в датската църква. Те винаги приветстваха и приемаха с приемаха унези, които идват, вместо да казват лоши неща за унези, които не идват. Приветствам и се радвам на всички вас, които дойдохте тази вечер. защото това говори е, за е, вашата ангажираност. Надявам се, че в превода не са били загубени много неща. Опитах се да бъда ясна, защото те ми помогнаха да бъда още по-ясна. госпожи и господа депутати, господин председател, благодаря ви за търпението. Благодаря на Маргарет Вестагър, благодаря на всички колеги за тяхното търпение. Закривам заседанието и след 30 минути ще проведеме заседанието за оценка при закрити врата.